госпожа Патрал Невес по Зелената книга относно реформата на общата политика в областта на рибарството. Това е тема от особена важност, която се следи с огромно внимание в много страни, в много сектори, включително, разбира се, и в моята собствена страна. Най-напред бих желал да дам думата на госпожа Патрал Невес за 4 минути като докладчик. Имате думата, госпожо докладчик. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, дами и господа. Педесет рибари ще присъстват след малко на заседанието в пленарна зала Искам да се изкажа от името на Комисията по рибарство, които работиха усърдно по този доклад. Ние сме удовлетворени, че стигнахме до този етап и че вече имаме доклад, който да представим днес в пленарна зала. Общата политика в областта на рибарството е емблематична за Европейския съюз – тя се роди трудно, започна официално през 80-те години, през 2002 премина през първата си реформа. Както ни е добре и известно, някои от основните проблеми са свързани с прекаления улов, свръх капацитет на риболовния флот, неговата устаряла база. Това са проблеми, които продължават. Отново е на дневен ред реформа на общата политика в областта на рибарството и това трябва да бъде задълбочена реформа. Тя се очаква отдавна от сектора по рибарство. Каква посока да поеме този отрасъл? В нашия доклад ние се опитахме да постигнем баланс между рибарството, околната среда и социално-економическите аспекти. Що се отнася до околната среда, трябва да се гарантират да, запасите. Ние трябва също да гарантираме продължаване на рибарската дейност и че този отрасъл ще може да бъде жизнеспособен в економически план. Без да се постигнат тези три цели, сектора няма да бъде достатъчно жизнеспособен в Европейския съюз. Това са основните принципи. Същевременно ние се опитваме да запазим нивото на рибни запаси и да гарантираме помитънка на рибарите. Трябва да се гарантира децентрализацията, да се дадат повече правомощия на рибарите при прилагането на политиката по рибарство, да могат те да вземат решения. Нуждаем се от по-добра система за управление, по-близа до крайбрежните райони, не чак толкова централизирана. Необходимо е да модернизираме националните флоти, стопанските флоти, всичко това в съответствие с принципите, които току-що изложих. Нуждаем се от модели за управление, които са по-добре адаптирани към различните а, риболовни а, региони. Трябва да укрепим пазара за рибни продукти. Да се концентрираме върху рибни продукти с добавена стойност, да гарантираме по-добри цени за рибарите, които продават своята продукция. Нуждаем се от добра практика, от гарантиране на добри здравословни условия на флотата. Като цяло ние имам, трябва да имаме устойчива риболовна индустрия в Европейския съюз. Следва да отчитаме и приборотвателния отрасъл да отчитаме и нуждите на жените заети в рибарството. Те има да играят важна роля. Трябва да гарантираме също, че вноса на рибни продукти в Европейския съюз трябва да бъдат сертифицирани, да отговарят на същите условия, както рибата уловена в Европейския съюз относно големината на рибите, които се ловят и другите изисквания. Това трябва да въжи и за вноса в Европейския съюз. Този доклад е резултат от съвместните усилия на всички колеги от Комисията по рибарство, най-вече на докладчиците в Сянка, с които работих много добре. Искам да благодаря на членовете на комисията, на секретарията на комисията, на секретарията на Европейския парламент, на всички, които работиха по този доклад и най-вече на моите сътрудници. Това беше усилие на целия екип и се надявам, че парламентът ще го приеме. Благодаря. Сега от името на съвета господин Мартин Фрагеро, генерален секретар за морските въпроси на Испанското правителство. Благодаря. Председателството иска да изкажа своята благодарност за дебата в Европейския парламент, защото с така даваме сериозен принос към процеса на консултация за Зелената книга. Мненията на Европейския парламент ще бъдат отчетени от комисията с надлежното внимание, когато се изготвят законодателни предложения. Съвета също ще разгледа в подробности всички мнения, изказани от Европейския парламент, така че да дадем и ние своя принос за законодателните предложения в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение. Зелената книга от 2009 година се занимава след структурни недостатъци на риболова, проблема с целите, приемане на краткосрочни решения, липса на отговорност и неспазване на законодателството. В Зелената книга също се дискутират начините за преодоляване на тези структурни недостатъци и се постигат, повдигат важни въпроси. Примерно е, режима за индустриални флоти, за малките риболовни флоти, флотилии. Разглежда е, се въпроса за размера на допустимия улов, интегрирането на политиката в е, общия контекст на морската политика, публично финансиране и външното измерение на политиката, общата политика по рибарство. Страните членки по-отделно и колективно в съвета и разглеждат в подробности всички аспекти на повдиганите въпроси в първата фаза на консултации. Комисията получи 1700 предложения и проведе ред срещи и семинари. Следващата фаза на консултациите ще започне през 2010 година и ще разгледа различните предложения, ще се обсъдят основните идеи. Ще бъдат проведени семинари по основните аспекти на реформата и правата за а, улов. А, разглеждат се въпросите и за древния риболов, въздействието от риболова. Тези подобни ще, въпроси ще бъдат е, разгледани през април и също през юни. На 3 май ще се проведе в Испания конференция, организирана от комисията и председателството, с, където ще се разгледат три аспекта на реформата. Управлението на рибните запаси, финансирането на риболова и малките флотилии. Министрите също ще се срещнат, ще разгледат резултатите от конференцията и може би съвета през юни ще включи в дневния си ред неформален дебат по работния документ, свързан с предложените промени. И третата фаза, която ще започне втората че половина на 2010 година, ще бъде предложена бяла книга от е, името на комисията, свързана с техническите мерки, нов регламент и нов регламент за финансирането и целите на общата политика по рибарството, която ще влезе в сила от 2013. До момента съвета не е излязъл със становище. Той ще вземе официално решение, когато получи законодателните предложения от комисията през 2011 и ще спази всички изисквания на процедурата по съвместно вземане на решение. Благодаря, господин Фрагеро. Сега давам думата на госпожа комисаря Даманаки. Добре дошла в Европейския парламент. Не знае дали за първ път излизате пред нас в парламента, но поне за мен като председател е вашето появяване тук е първо. Ние сме възхитени от всичко, което вие сте постигнали до сега и с удоволствие ще ви слушаме в дебата, който е толкова важен за нас сега. Заповядайте. Добро утро, господин председател. Благодаря ви за хубавите думи. Господин председател, почитаеми депутати, тъй като това е първото ми слово пред вас като комисар – Бих искала да ви благодаря за възможността да говоря пред Европейския парламент. За мен е чест да бъда тук пред вас и да обсъждам с вас реформата на общата политика по рибарство, която е в сърцевината на целия отрасъл. Поздравявам докладчика госпожа Медес, Небес за усилията, които е положила да обедини различните позиции и да създаде този последователен документ. Абсолютно съм съгласна с вас, че е необходима радикална реформа, за да се преобърне структурно нашата политика. Както знаете, последната реформа от 2002 не бе, не успя в достатъчна степен. Сега трябва да, е, да компенсираме всички предишни е, грешки, за да постигнем по-добри резултати екологически, социални и е, економически. Има широка подкрепа за тази реформа. Общественото мнение го, говори за това. Въпросите, които поставяте в доклада, по които трябва да се гласува, са ясни, но отчитайки измененията, компромисите изменения по устойчивостта, е, свръх е, улова, свръх капацитета, малкомащабните рибарств, е, риболов, проблема с изхвърленията, новите рибни стопанства, споразумението в сектора рибарство. Аз наистина смятам, че подходът ви е много конструктивен. Искам да подчертая два конкретни въпроса. Първо, общественото финансиране. Смятам, че трябва да концентрираме субсидиите си към, за по-добри резултати, т.е. това, което правим, да ни води към по-добри резултати, към е, постигане целите на нашата политика. Вместо е, въвеждането на нови е, съдове би трябвало да под подпомагаме иновацията и да е, подпомагаме на производителите да отговорят на бъдещите предизвикателства. Колкото до социалното измерение, измерение бихме искали риба, рибното стопанство да, да създава привлекателни работни места. И аз очаквам да чуя конкретни предложения в това отношение в дебата днес. Нека да ви запозная и с предстоящите стъпки, които ще предприемем. Ще изготвим един обобщен доклад от консултациите от миналата година. Той ще ни помогне да изготвим предложение за нова политика. Организираме семинари, на които се обсъждат конкретни теми с заинтересованите лица, институциите и държавите членки. Съвместно с Испанското председателство ще проведем през май една широко, една конференция по реформата с широко участие. Днес се провежда в този момент семинар в комисията с участие на представители от цяла Европа. Съжалявам, че не можете да присъствате на този семинар. Семинарът е, се организира отдавна и ще се постарая в бъдеще да е, се организират заседания така, че да не съвпадат датите, колкото и това е възможно. През началото на 2010 започнахме да разработваме предложения, които да бъдат прияти в комисията през пролета на 2011. Този продължителен процес на консултации ще доведе до, ще доведе до едни много ползотворни дискусии с вас. Вие като са законодатели ще играете съществена роля в оформяне новата политика заедно с съвета. Наистина очаквам с нетърпение да работя с вас, да си сътрудничим. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще дам думата на изказващите се от името на парламентарните групи. Трябва да ви кажа, че значимостта на този дебат е, е се потвърждава от факта, че имаме над 30 е, заявили желание да се изкажат. Е, е, но времето ни за изказване, разбира се, е ограничено, така че ще моля всички да се съобразяват с регламента. В противен случай ще трябва да ви прекъсваме, ако продължите извън отпуснатото ви време, тъй като, както казах, тази сутрин сме предвидели много изказващи се, а времето ни е много ограничено. От името на ЕПН, две минути, господин Антиноро. Благодаря, господин председател. благодарност е, отправяме към съвета. Желая също успех на новия комисар, която произнесе първата си реч в тази зала. Това, което обсъждаме сега, е въпрос от особена важност. Надявам се, че Зелената книга няма да се върне при нас така, както изглеждаше през 2002 Днес Европейския парламент е, има правомощия за съвместно вземане на решения съгласно Лисабонския договор и трябва да се възползваме от тази възможност е, по позитивен начин. Искам да благодаря от името на НП на докладчика госпожа Невес за всичко, което съумя да направи до момента. Бих искал сега да говоря за рибарството, но да отида по-далече от това, което е заложено в Зелената книга, да спомена Бялата книга, която беше обявена през юни. Трябва да отчетем специфичните нужди на Средиземноморския регион. Трябва да се съоръжим с нужните правила, регламенти за нашите рибари. Доста често рибарите в нашите страни около Средиземноморието не са в състояние да спазват изискванията и регламентите. Нашите рибари спазват тези правила, но тези, които се намират в южната част на Средиземноморския басейн, не ги спазват. Преди да се представи Бялата книга, аз се надявам, че трябва да работим по-задълбочено с страните, не членки на Европейския съюз, за общи правила и регламенти, за да се спазват правилата, които въжат на, за нашите рибари, да се спазват и от останалите, те да не се чувстват изостанали, изоставени. Сега от името на социалистите и демократите, госпожа Андрес. Благодаря. Благодаря и на съвета, и на комисията. В момента политиката по рибарство трябва да определи основните аспекти на своята дейност, за да осигури устойчивостта и на рибарството, и на планетата. Това е едно много важно предизвикателство пред нашите страни, пред нашите економики и пред нашите народи. И както каза госпожа Манаки, през 2002 година имаше проблеми очертани в доклада и сега трябва да направим така, че има повече стабилност, повече гъвкавост в дейността по риболова. Имаше проблеми с квотите за улова. Е проблем са и изхвърлянето на улова. Ние не можем да си позволим това. Нито планетата може да си позволи това. Бъдещата реформа на общата политика по рибарството трябва да направи устойчив този, устойчива тази дейност. За това трябва да имаме и съответния капацитет и достатъчна гъвкавост в нашите системи на управление. Трябва да въведем и критерии за околната среда, които да отчитат различния тип брегова линия, различния тип риволов, така че да се пригодят и капацитета на съответните флоти. Също така трябва да внимаваме и как се развива пазара. Да решим и въпроса с и вноса от трети страни, да се борим с незаконния риболов. Започва кампания по този въпрос, но ние трябва да координираме усилията си и да унифицираме санкциите. Усилията трябва да бъдат международни, е, усилията срещу незаконния риболов. Е, също така трябва да настояваме за спазване на международните споразумения, включително е, правата на човека. Така е, общата политика по рибарството ще постигне по-добри резултати. Не трябва да забравяме хората, които работят в тази дейност. Трябва да, те да имат възможност да бъдат признати техните квалификации, тяхната дейност да има економическа основа и да дадем е, възможност е, да се развива индустрията. Реформата на общата политика по рибарство не се свежда до създаването на ново законодателство. Това е част от общата реформа на Европейския съюз, която се опитваме да постигнем устойчивост на моретата и на този отрасъл. Трябва да бъдем смели при реформата на политиката по рибарство. Трябва да бъдем безстрашни, трябва да се направят и е, жертви. Но най-важното е да запазим стабилността и за Европейския съюз, и за цялата околна среда. От либералите, господи, госпожа Хаглунд, две минути. Господин председател, за тези от нас, които са вложили много труд в този доклад, е, чувството е приятно, е, тук да бъде представен в пленарна и наистина благодарим на докладчика за отличната работа. Почитаеми колеги, нашата обща политика по рибарство се нуждае от реформи. Колкото до либералите, за нас е важно да като източен на точ... като изходна точка да вземем е, еко-съображенията, свързани с реформата. Докладът е добър, според мен, но също но наистина трябва да решаваме проблеми като изхвърляне на улов и е, масовия свръхкапацитет, който е характерен за е, целия Европейски съюз. Ние трябва наистина да се споразумеем по съответните мерки, които трябва да се предприемат, защото политиката за изхвърляне на Европейски съюз може да бъде управлена е, може да бъде оправдана. Друг важен въпрос е регионализацията на общата политика по рибарство. Важно е решенията да могат да бъдат вземани и прилагани на регионално равнище, учитайки факта, че обстоятелствата се променят, са, са толкова различни в целия Европейски съюз. Друг аспект на реформата е идеята да се въведе е, собствено дърен подход за е, малко дребномащабните крайбрежни рибни стопани пространства е, е, като човек, който живее близо до Балтийско море, като граждани на Финландия, е, смятам, че наистина трябва да се отчетат интересите на населението в тези райони, защото всъщност те са изправени пред най-големите предизвикателства. Мисля, че в, до някъде този проблем е, трябва да се разглежда паралелно с проблема за човешките права. Е, ние го... С проблемето за, за Гвинея е нещо, срещу което ние гласувахме, но аз наистина очаквам с е, доверие и с, оча... с оптимизъм е, коагираната политика при Барс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо комисар Даменаки, когато започнах да се занимавам с общата политика по рибарство и, и разрушителната и роля през 2002 в шведския парламент, като мълценство искахме да се а, сложи край на интензивността на риболовната дейност, специално за улов на треска. Бяха предложени компенсации на рибарите за отказ от улов на треска. тъй като това е важен въпрос за запазване на запасите на треска за Швеция. Прекаления улов е резултат в голяма степен и от общата политика по рибарство. Последната реформа беше през 2002. Трябва да признаем тук че Имаше твърде малко наброй е, действително ефикасни риболовни кораби. Ако погледнем положението в Средиземноморието след 2005 има 35 милиона, които се използват за подобряване на ефективността на риболовните флоти, като същевременно имаме свръхулов. Използват се също а, субсидии и за а, изваждането от експлоатация и рециклирането на кораби. Ние трябва да разгледаме също цялата система за безмитни горива, които се прилагат на риболовните кораби, ако ни искаме да се изпразнат моретата от а, а, риба, която осигурява важен поминък за хората в Африка, например. Има един абзац, който не ни харесва в доклада, останалото е добре. Когато говорим за защита на риболовните интереси на Европейския съюз, мисля, че това не е политиката, която трябва да следваме през 2010. Благодаря, госпожо Лавин. Сега от името на групата на европейските консерватори и реформатори, господин Грубарчик. Да, господин председател, госпожо комисар, дами и господа, благодаря на госпожа Навес за нейния принос към този доклад. Наистина, трябва ли много решимост, много твърдост и силно желание е да постигнем е, компромис и да постигнем такъв добър документ. Това е резултат, но това е добра база за е, бъдещата политика по рибарство, която се нуждае от основна реформа, за да може да бъдат отчетени съображенията околна среда и да бъдат свързани с съответно с културното наследство, с въпроси на културното наследство. Целта на този процес трябва да бъде либерализация възоснова на условията характерни за открито море. И това ще е възможно, ако отчетем е, мненията на учени, на рибари, и да намерим компромис за целия метод на рибарство в бъдеще. Бъдещата, новата политика по рибарство наистина получава стимул от развитието на този отрасъл отчита е, и кризата, която е, сега е, от която страда Европа, ние би трябвало наистина да обърнем особено внимание на, е, рибния, на рибарството, като им помагаме да се използва риба не само за рибно е, брашно, да нямаме токсични риби, е, които да бъдат пускани на пазара е, на хранителни продукти за европейците, да е, би трябвало наистина да имаме една справедлива система на е, риболов. Е, за да се избягва манипулация, трябва да имаме равни възможности за всички рибари във всички държави на Европа. Нашата група на европейски писатели и реформатори подкрепя тези, е, тези реформи в бъдеще. Благодаря. А сега Обединената левица, две минути, господин Ферера. Комисария, но Верде господин председател, госпожо комисар. В Зелената книга комисията се опитва да прояви творчество. Да създаде една прехвърляема система за рибарството в Европейския съюз, както правата за частна собственост, да кажем. Десет години след предходната реформа, когато тази инструмент бе отхвърлен, комисията отново се опитва да го предложи. Това ще означава, че много мощни компании ще могат да упражняват своето влияние при... и да закупуват права за риболов в области, където в момента се провежда е, дребно по мащаб риболовство. Това ще представлява заплаха за много местни рибари. Ние сме против това предложение – то по никой начин не гарантира нито устойчивостта на риболовните запаси, нито на околната среда. Ако продаваме права на големите фирми, това не означава, че риболовните усилия ще бъдат намалени, просто ще бъдат концентрирани в едни ръце. Мисля, че трябва да се работи много повече за сектор. Трябва да се намесваме в е, пазара, да предлагаме по-добри цени за изкупуване на продуктите и да позволим справедливо да се разпределят е, облагите по цялата верига на производството. В противен случай няма да постигнем. Много е важно също да се управлява на място риболовните запаси. Лисабонският договор дава изключителни права на Европейския съюз за управление на риболовните запаси и за това всяка страна, всяка, е, всяко крайбрежие, всяка флота трябва да стигне до своите начини за управляване на тези е, запаси, а не да има една централизирана политика. Сега две минути за господин Бафта на Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. Искам да се обърна с молба към госпожа Даманаке относно член 48 на обща политика, където е включен също риболов с въдица. Европейската политика по рибарството не беше успешна в запазването на видовете. Очаква се до 2050-91% от запасите да са е, намалени. Изхвърлянето на улъв, който е годен за употреба, противоречи на принципа на устойчивостта. Милиони души използват а, а, риболов а, чрез въдица. Около 90 хиляди души са заети в този сектор. Тези а, хора, които използват като спорт въдичарството, запазват само този улов, който могат а, да използват за храна, останали я изхвърлят обратно в морето. Това е важен а, сектор и той е много по-благоприятен, отколкото промишления риболов. Само 7% е квотата за треска за нашият риболовен флот. Може би трябва комисаря да прояви същата чувствителност към нашите въдичари, каквато нейният предшественик прояви към тези, които се занимават с улов на червен тон. Комисията има колебания а, относно някои аспекти на рибната политика и подкрепя други. Госпожа Доц от името на независимите. Господин председател, за мен и моите избиратели в Северна Ирландия рибарството в своите 27 години от обща политика за рибарство показва, че едно от малките области, когато, където политиката е била успешна, са тези, където страните членки са имали контрол. Страните членки трябва да получат обратно контрол върху своите води и да се оттеглят от общата политика. Но, съжаление, това не може да стане. Реформата на общата политика ще доведе до нова, нови беди за ирландските ребари. Те в последните десетилетия видяха как запада тяхната е, индустрия, е, видяха как се е, намаляват запасите. И отново сега виждаме от е, разправиите през декември за риболовните квоти и какъв, колко много проблеми има в общата политика по рибарство. Аз лично съм за регионализирането на общата политика по рибарството. Смятам, че тя трябва да се основава на три основни принципа. Да има измерение социално, економическо и такова свързано с е, околната среда, за да можем да се преодолеем драстичните отрицателни последици на тази политика за рибните запаси. Ако не успеем да направим това, отново ще загубим възможността да подобрим състоянието на отрасла. Благодаря, госпожа Доц. Сега индивидуални изказвания. Много моля отново, придържайте се към времето за изказване. Госпожа Брага, Фрага, две минути. Благодаря много, господин председател. В тази реформа няма да успеем да оправим всичко няма да имаме други възможности да имаме реална поли, обща политика, ако не действаме сега и ще отговаряме всички за провала. Е, тази наша политика се критикува от години и много от критиките са оправдани. А когато е, и наистина ще бъде жалко, че Европейския парламент не е успял да предложи альтернатива в, е, особено, например, за е, системата за опазване, нещо, което е толкова очевидно от състоянието на запасите и запада в сектора. Трябва да погледнем ясно какви са альтернативите, които се обсъждат е, в парламента, системата на прехвърляеми квоти или усилията, които водят до, е, доведаха до големи резултати, нещо, което е, може да ни помогне поне е, в известен смисъл срещу индустриалните флоти. Също времено трябва да търсим и други възможности и други решения не разбирам какво е, къде е противоречието. Не разбирам защо, ако някой ако някакъв инструмент не е, е полезен, би трябвало да бъде забранен за всички. Е, не би трябвало да има протекционизъм. Общата политика по рибарство трябва да гарантира и конкурентоспособността на е, е, рибните продукти в един глобализиращ се свят. Пазара ще продължи да се разраства е, общностната политика трябва да е последователна. Не можем да позволим на е, е, търговската политика и правилата за происход в новите е, споразумение за партньорство да нарушат е, и да подкопаят конкурентоспособността на, е, на политиката на, на риболовния отрасъл в Европейската ЕСИОС. Наистина тази, тези реформи трябва да ни доведат до напредък, не обратното, а много проблеми стоят пред нас. Благодаря се две минути за госпожа Родост. Господин председател, уважаеми колеги, госпожо комисар, Искам да приветствам сърдечно с добре дошли присъстващите в залата рибари. Европейския парламент достигна до важен момент. За пръв път от влизането в сила на Лисабонския договор ние а, говорим за общата политика по рибарство. Докладът е приемлив и аз искам да благодаря на госпожа Петра Невес и на всички, които допринесоха за успеха на доклада. наистина тези засегнатите ще е, малки семейства е, ще бъдат застрашени особено. Тяхното присъствие в крайморежните региони е, е свързано не само с работни места, но и с е, привлекателната, туристическата привлекателност на тези региони. Много неща трябва да бъдат променени. Ние имаме предложение за подобрение наистина, но един от централните проблеми, който трябва да се реши, си остава свръхкапацитета. Факт е, че екологичната устойчивост устойчивост, устойчивостта е един от факторите, така че екологията трябва да има приоритет. Трет важен аспект е външния аспект на общата политика при барство и партньорствите, споразумения с трети държави. Е, наистина, 100 500, 125 член 125 тук трябва да бъде е, прилаган, е, защото устойчивост е, е в е, е, глобален план, е, права на човека, е, всичко това трябва да, е, да, бъде, е, за, да вклю, бъде включено в пар, партньорските споразумения и да не сключваме такива с диктатури. Е, политиката по, е, по рибарство е, трябва да се кове, докато желязото е горещо. Е, наистина е, последните седмици се проведаха разгорещени дебати по, в политически групи е, и е, е хубаво, че бяха намерени известни компромиси, но на, законодателството трябва да подсили възможностите ни да намерим европейски решения трябва наистина да пренебрегнем и да задгърбим древните национални е, интереси и ежби. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, искам да приветствам комисаря за първото и обращение към парламента и да пожелая всичко добро по време на мандата и искам да благодаря на колегата госпожа Невес за подготовката на този доклад. Ние се нуждаем от по-добри ясни цели в новата обща политика по рибарство, която да отчита економическите, екологични и социални аспекти. Необходимо е да се извърши задълбочен преглед с участието на всички заинтересовани страни. Ние се нуждаем от устойчиво управление на рибните запаси. Същевременно важно е да се гарантира и устойчив поминък на рибарите в Европа. рибарите, които действат по крайбрежието в малки мащаби, са от особена важност. Няма други източници на поминък в тези райони. Но този тип риболовна дейност не се споменава никъде улова на, на риба в количества трябва да е а, такъв, че да не влияе съществено на рибните забаз, запаси и да се избягва улова на риби, които не са включени в квотите. Това е важен поминък за много хора, затова аз направих предложение за иземнение комисията официално да признае тези отдалечени общности. Регионализацията а, има успех, а, управленските регионални структури трябва да дадат положителен ефект. А, те трябва да а, поискат по-голяма отговорност от страна на заинтересованите страни с по-голяма чувствителност към местните потребности. С влизането в сила на Лисабонския договор след референдума в моята страна миналата година, Европейският парламент сега има законодателни правомощия. Комисаря посочи също този факт. Ние очакваме да работим съвместно с нея. Основните разпоредби в този доклад се надявам да бъдат отчетени при съществените реформи в бъдеще в общата политика по рибарство. Благодаря, господин Стивенсън. Извинете, господин Хачтон. Благодаря. Докладчикът казва, че проблемите на общата политика по рибарството все още си остават. И аз съм съгласен с това. От 27 години опит в Шотландия става ясно, че тази политика не е добра. Ако искаме да постигнем система за управление на рибарството, която да е ефективна, това искаме всички, трябва да имаме съвсем различен подход – да не бъдем толкова централизирани и негъвкави политиката по рибарството за това се провали. Трябва да направим нещо по това. А, от друга страна, комисията приема, че местното управление на отделните зони до момента е било успешно. Аз подавам изменения, където искам колегите да ме подкрепят, да се дадат реални е, правомощия на регионалните флоти, да има е, сътрудничество между тези, които се занимават с рибарство, да се въведат мерки за устойчиво управление на национално и на местно ниво, да се признаят историческите права и да се създаде относителна стабилност. Аз лично считам, че тези, които ще спечелят най-много от успешното запазване на рибните запаси, са нашите общности и нашите държави, които се занимават с риболов. Те са и тези, които трябва да създават плановете за управление на отрасъла. Ние трябва да работим на регионално ниво. Рибарската индустрия, рибните запаси. Това са проблеми, които винаги създават негативно мнение в обществото ако ние не успеем да преодолеем това, няма да постигнем успех на политиката. Благодаря, господин Стивенс. Господин Стивенс, една минута. Благодаря, господин председател, е, госпожо комисар. Нека да поздравя преди всичко доклад чека госпожа Невес, наистина за е, сериозната работа, която е свършила по този доклад. Днес имаме възможност да променим нещата, да променим посоката на нашата политика защото всички сме съгласни, че тя, до тук се провалихме. Но факта, е, че радикал, за да има радикална промяна, не трябва да повтаряме минали грешки. Да няма повече микроуправление от центъра, не е спускани отгоре наредби, не е универсална политика за всички. Всякаква, когато и да е реформа на общата политика, трябва да сложи край на, той, на споровете около изхвърлянето на да, съгласие по управление на запасите, капацитета на флотите, трябва да поставим устойчивостта и опазването в сърцевината на нашите е, задачи е, и програми и да гарантираме едно е, прилично съществуване на работещите в този сектор. Ако наистина вложим съдържание в тези основни стойности на общата политика, тогава ще сме напреднали действително. Благодаря колега. А сега една минута госпожа Росбах. Госпо... Благодаря, господин председател. Ние извършваме реформа на общата политика по рибарство, но бих искала да бъдем още по- амбициозни, когато говорим за устойчивото управление на рибните запаси в нашите морета. Съгласна съм с групата на зелените. въпреки че не по всички въпроси съм съгласна с тях. Трябва да се направи нужното, за да защитим нашата риболовна индустрия и рибните запаси. Това, за което говорим днес, е от особена важност за бъдещето. Ако искаме да се наложи пълна забрана на риболова на ръкообразни по време на размножителния период, например за хайвер на треска, тъй като това, което правим в момента, не позволява възстановяване на запасите от треска. Трябва да държим сметка и за работните места в крайбрежните райони. Освен това, не трябва да допускаме да се изпразнат крайбрежните зони от риба в развиващите се страни. Благодаря. Една минута за господин Бронс. Благодаря. Нашата партия смята, че запазването на рибните запаси е отговорност на всяка страна членка. Рибарите трябва да имат достъп до своите води за риболов – а, действително има проблем по целия свят с устойчивостта на рибните запаси. Настоящата политика трябва да бъде преразгледана. А, трябва да се иска да се. В момента се иска да се връщат а, улова в морето, независимо, че понякога рибите дори са вече измрели. Един а, от моите избиратели, бивш рибар, а, е измислил един революционен начин на улов, който дава възможност малките риби да не влизат в мрежата, а и да се и върнат и по-големи риби, преди дори да бъдат извадени на повърхността, ако това е необходимо, защото се надхвърлят квотите. Предпоръчвам на комисията да обърне внимание на това изобретение. Благодаря. Сега две минути за господин Кадек. Уважаеми дами и господа, госпожо комисар, Наистина, този доклад по Зелената книга е значим принос към бъдещата политика. Докладът е цялостен, всеобхватен, е, отразява всички аспекти и по-скоро защита на ресурсите и един нов подход към запазване на, е, на запасите, е, както и централизирана политика за рибарство. Аз приветствам този доклад. Франция ще бъде удовлетворена от, е удовлетворена от доклада, за което благодаря на госпожа Невес за свършената работа. Този доклад е, изисква от нас е, да засилим научната е, ни елемент в отрасъла. Трябва да подкрепяме устойчивото риболов и рибарство, но също времено рибарите трябва да разберат, че тяхното оцеляване зависи от спазването на правилата Особено съм удовлетворен от е, компромиса, който е постигнат в дебата в е, комисията. В доклада не се споменава е, конкретно отделните е, прехвърляне на права, но това е едно средство за управление, което ще е, от, помогне отрасъл да отговори на нашите економически, социални и екологични нужди. Е, без регулиране не е възможно днес да функционира отрасъл, иначе ще се получи неконтролируемо, неконтролируемо експлуатиране на тези права. Но нови методи на управление в Европейския съюз са нужни и тук съм съгласен с Фрага. Е, съгласен съм, че ако е, метода на права се прилага твърде е, на широко, това ще бъде смъртната присъда за дребномащабните ни е, рибни стопанства. Благодаря, господин председател. Сега господин Арсени за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо Даманаки, сегашната политика по рибарство се провали повечето от рибните запази се е, унищожават. има в 80% от случаите надхвърляне на устойчивите нива на улов. 30% от запасите са извън безопасните биологически лимити, което означава, че те не могат да се възстановят. Сегашната реформа, която обсъждаме е важна, защитата на рибарството е важна, да не се допусне разрушаване на рибните стопанства в Европа. Трябва да се преодолеят проблемите с свръхкапацитета на флота и с свръхулова. Всичко това трябва да е обвързано с дългосрочно управление и прилагането на принципа на предпазните мерки. Дългосрочният подход за запазване трябва да се включи във всички международни споразумения по рибарство, които сключваме. Аз се аз бих искал да призова да се придържаме към тези основни принципи и решенията да се вземат на възможно най-низко ниво с участието на рибарите и при отчитане на нуждите на екосистемите. Госпожа Раймес. Господин председател, госпожо комисар, наистина това е само една стъпка към дългите път на реформа на общата политика. Наистина благодаря на докладчетата за, за ефективната работа и на нашия координатор също така. А, тук говорим за една основна реформа на политиката по рибарство, но ако нямаме воля за това, по-важно е принципа за относителната е, е стабилност е, поне да бъде спазван. Наистина е, ние имаме голям проблем с е, корморана и е, плановете за това. Риб, рибната политика има и економическо и културно значение за нашите крайбрежни райони. Ето защо ние смятаме, че една сериозна реформа на, на рибното стопанство би трябвало да, да отчита еднакво и економиката и културните традиции. Благодаря. сега Вандален. Кой? Аз ли да го довърша? Господин Вандален, за една минута. Господин председател, говорим за устойчивост. Това е едно от основните понятия в Зелената книга, но това се отнася и за рибните запаси в Обединеното кралство, както и за околната среда целите на комисията са ново формулирани, но до сега и пак не успявахме да изпълняваме формулираните цели. Затова е необходима и реформа. Напълно подкрепям подкрепа на комисията за регионализация. Трябва да направим така, че да обърнем пълно внимание на економическ... е, екологичния аспект, извинете. В момента политиката е твърде подробна, а не ефективна. Също така трябва да наблюдаваме и доколко се изпълняват на законодателството. Аз много се гордея с холандските рибари, защото заедно с датските им колеги, те напълно спазват квотите. Така че трябва да търсиме повече ангажимент от хората и да искаме от тях да следват добрите примери. Както казах, аз съм за зелената книга, защото тя дава устойчивост на сектора. Благодаря, колега. Сега минута и половина за господин Белдер. Благодаря, господин председател. Настоящата политика в областта на рибарството има недостатъци. Трябва да направим обратен завой в нашата политика. Можем да започнем от зелената книга. Важно е да признаем, че има провал в общата политика в областта на рибарството. Тя се прилага зле, а не непременно е сбъркана изначално. Необходимо е да се упрости прилагането. Радвам се, че комисията счита да продължи нататък с регионализацията и по-голяма настойчивост за спазване на нормите. Не можем да говорим в общ, с общи думи за свръхкапацитет или свръх улов. Трябва да имаме конкретизирана политика. Това изисква ню, нюансиране на подхода ни. Необходимо е да се обсъждат въпросите с заинтересованите страни, рибарите е, оказват съдействие. Това е добър пример как трябва да действаме. Трябва да позволим на рибарите да участват е, с е, своите знания. И искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. Благодаря сега за две минути господин Цукалас. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Искам да благодаря на госпожа Невес за отличния доклад, който е много изчерпателен. Всички важни неща вече се казаха. Искам да изтъкна само три основни момента. Първо, свръхулова. Този факт съществува. Няма съмнение за това, както каза и господин Арсенис. 88% са оценките т.е. 88% от морските или рибните запаси страдат от прекомерен улов. Т.е. има заплаха те да не могат да оцелеят. Рибните запаси е, намаляват всяка година. Вече се лови риба преди възрастта за възстановяване на запаса. Сега намалихме риболовните усилия с 25%, но те или иначе разходите за рибарство нарастват. Не трябва да преувеличаваме обаче нещата, защото и това може да има отрицателни резултати. Съществува прекалено голям улов, но запасите още не са изчезнали. Трябва да отчитаме три основни принципа в политиката – економически, принципи на околната среда и социални. Не бива да мислим само за рибните запаси, трябва да помислим и за хората. Хората, рибата, кормораните – това са елементи от една екологична система. И както подчертаха тук и други колеги – за да се справим с ситуацията, ние трябва да и подкрепим и научните изследвания. Това е изключително важно. Господин Кадък говори по този въпрос. Благодаря, колега. Сега една минута за госпожа Траутман. Благодаря много, госпожо председател, госпожо комисар, господин комисар. Колеги, благодаря за отличното сътрудничество и огромната работа, която вече е свършена въпреки разнопосочните интереси. Европейския парламент наистина може да потвърди насоката, която е, е начертана, предначертана за тази бъдеща политика. В преговорите стана ясно, че е, тези, е, този текст трябва да отговори на интересите на, рибар, на рибарите. Успяхме да го постигнем. Прехвърлянето на разпоредбите за прехвърляемите квоти отпаднаха. И третия резултат е всъщност това, че бъдещия документ би трябвало да да е, почива на подхода е, на е, всеобщо участие от долу нагоре. И разбира се, това са важни елементи за нашата група. Човешкия и социалния елемент, здраве, човешкото здраве, всичко това трябва да бъде свързано, опазване на рибните запаси, всичко е част от една обща екосистема. Е, за да имаме една амбициозна реформа, трябва да се посветим е, на тази реформа изцяло и да и е, посветим бюджет, който е не по-малко амбициозен. Ние ще бъдем съдени по количествата, нашия политически ангажимент ще бъде преценен по количеството, по сумите, които ще отделим за това. А сега една минута за госпожа Билбао. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Ние се нуждаем от а, смели мерки, за да не допуснем допълнителен провал. Риболовният отрасъл е най-заинтересован от устойчив риболов. А, регламентите за контрол, такива каквито бяха въведени през 2009, следва да бъдат спазвани. Ако се прави промяна, трябва да се става открито, за да се гарантира устойчивостта на рибарството и поминъка на рибарите. Трябва да се проявява отговорност и справедливост да се отчита нуждата от регионализация, за да се отчитат в пълна степен нуждите на съответните региони. Следва също да използваме научните изследвания. Трябва да изменим общата организация на пазара, да осъществяваме засилен контрол върху внос от трети страни, за да се спазват същите стандарти, каквито искаме от нашия риболовен отрасъл. Благодаря ви. Госпожа Власък за една минута. Господин Власък. Господин председател, Зелената книга за реформата на... Лепшени, зъеднорушени... Зелената книга за реформата за общата политика по рибарство е много навременна. Ние искаме да има реформи, искаме политиката да е по-ефективна. Отсняваме високо подхода на комисията да възприеме многогодишна стратегия за поддържането на рибните запаси, а също и усилията да се направи компромис между интересите на риболова и околната среда. Зелената книга е една първа стъпка в тази област на потенциални реформи. Но аз искам да, мож, да се сложи малко акценти на аквакултурите, така че да се мисли не само за проблемите на морето, но и на вътрешните водни води. Също да се работи и за крайбрежните ивици, да се работи и за по-добро качество на водата. Аз подкрепям всички изменения. Благодаря. Господин Валеса, две минути. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Отрасъл рибарство играе много важна роля в е, крайбрежието на Европа, не само като препитание, но и като източник на храна наистина трябва да отговорим на предизвикателствата, които, е, пред които сме изправени, да решаваме проблемите, свързани с свръхкапацитета. Е, това е от жизнено значение за нас, да проведем реформата. Наистина вярно е, че в началото на процес, ние сме в началото на процес на реформи, но не по-малко вярно е, че промените са абсолютно наложителни. Благодаря на докладчика за този цялостен и задълбочен труд е, и за това, че наистина е отразено желанието да се проведе тази реформа на общата политика по рибарство. Трябва да, поглед, да огледаме пазарите механизми, проследяване на процесите. Е, според мен е, имаме инструменти и сега, които трябва просто по-добре да използваме, за да засилим, да гарантираме е, възвръщаемостта на рибарския е, отрасъл. Наистина има много повече възможности за участие на е, рибарските организации, отколкото в миналото. Трябва да погледнем по-задълбочено и на въпроса за управление на рибарството. Всички тези въпроси са засегнати в доклада. Подчертава се и възможността да. Но, въз, подчертани са и възможностите да решим проблемите. Ако не успеем да предприемем сериозни действия, рискуваме бъдещите реформи да не доведат до резултатите, от които имаме нужда. Благодаря. Сега за една минута госпожа Йотова. Комисар, за първи път формулираме общата политика по рибарство след приемането на лисабонския договор със съзнанието за големите ни отговорности вследствие на увеличените правомощия на парламента. дискусията по зелената книга бе много разгорещена и аз искам искрено да благодаря на докладчиците за свършената работа. искам да подчертая една особеност на предлаганата реформа която е от съществено значение за развитието на целия сектор. Тя трябва да отчита променената ситуация след разширенията на Европейския съюз от 2004 и 2007 г. и новите страни членки. Досега съществуващата система на проучване и анализ на вземане на решения трябва да има предвид новите водни басейни и тяхната специфика. И тук бих искала да подчертая необходимостта от специално внимание върху Черно море и създаването на специализирани органи за неговото управление. Длъжни сме да отчитаме интересите на хората в тези крайбрежни райони, екологичните въпроси и рибарската индустрия. Казвам това и във връзка със следващата финансова рамка 2014-2020 г., в която тази реформа трябва да бъде обезпечена. И накрая, не смятам за уместно да бъде подкрепено предложението за намаляване на свръхкапацитета на флотилиите, което би могло да има негативни последици върху рибарството в условията на тежка финансова и икономическа криза.

парламента, когато обсъждахме въпроса за червения тон. Аз организирах семинар и представене в организацията, която се занимава с опазването на рибата тон. Аз имам уважение към нея. Сега обаче те считат, че 10% от рибните запаси ще бъдат сертифицирани. Мисля, че това дава доверие на потребителите. Добре е да бъдат а, сертифицирани рибните стопанства. Това е въпрос на, на гордост. Всичко това е в допълнение към работата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за толкова прилежната и подробна работа. От влизането в сила на Лисабонския договор ние се е, занимаваме с две основни реформи по земеделието и по рибарството. Проблемите са едни и същи. Ние искаме да, се, да свършим възможно най-доброто и за двата сектора, да получим възможно най-добрите резултати. Аз леко се обезпокоих, но същото неща се изтъкват и в обясненията към доклада. Предходната реформа по рибарството не успя да свърши нищо, не успя да покрие и критериите за устойчивост. Но сега съм окоръжена от много практическия подход на докладчика към проблемите – и факта, че се ограничават определени принципи за околната среда, за економиката и за социалните въпроси, които трябва да бъдат е, отчетени. Също така смятам, че е добре идеята за регионализация. Е, също е много добре, ако можем да риболуваме по-малко, да постигаме по-добри резултати, това е добре. Сега една минута за е, господин Каполас. Благодаря. Благодаря, господин председател. Както казаха преждоговорившите, устойчивото рибарство по отношение на социалните, економически и екологични аспекти би трябвало да бъде нашата цел в е, общата политика. Зелената книга ни прави, е, диагностицира много точно проблемите в сектора. Е, много проблеми изтъква, решенията обаче не са достатъчни Редица принципи са посочени и области, в които е необходим консенсус и много неща, които трябва да прилагаме на практика, ако искаме да постигнем по-устойчиво рибарство за е, Европейския съюз, който възложа по-рано. Редица проблеми остават нерешени. Проблема с свръхкапацитета, Необходима ни е и нова система за управление на общата политика. В законодателното предложение се е, предлагат редица конкретни мерки, които дават възможност да се съобразим с принципите, залегнали в доклада. Сигурен съм, че този доклад ще бъде прият с голямо мнозинство. Благодаря сега за една минута. Господин Преседо. Благодаря, господин председател. Реформата на Реформата на общата политика по репарство означава, че трябва да се погрижим за бъдещето на рибарите в крайбрежните ни зони. Необходимо е да се насочим и към научните изследвания и гарантирането на доставките на храни и то тяхната безопасност за нашите потребители. Нуждаем се от устойчиви риболовни дейности, които да гарантират запазването на ресурсите, управленската политика, базирана на общия допустим улов и а, квотите, а, не трябва да затруднява конкуренцията. в общата политика по рибарство трябва да се включат и ръкообразните видове. Надявам се, че съвета ще отчете тези изисквания в бъдещата си работа. Благодаря. Сега господин Кристенсен, последния оратор в списъка. Благодаря. Мисля, че общата политика по рибарството е много важна. Но също така е много важно тази политика да бъде подкрепена от гражданите в Европа, както и всички тези, които имат интерес от развитието на отрасъл. Затова приветствам е, засиления акцент върху регионализацията. Е, много е важно да се децентрализират целите. За да, обаче, за да се постигне това, трябва да е, приемем една политика, която да мотивира хората. Също да сложим край на незаконния риболов, защото това накърнява интересите на хората, които спазват разпоредбите. Малките флотилии трябва да имат подкрепата, да имат своето място. Също така рибата трябва да се продава на разумни цени, трябва да отчитаме всички екосъображения, съображенията за запазване на запаса. Мисля, че е крайно време да се реформира политиката. Благодаря. С това приключваме списъка на изказващите се и е, продължаваме с процедурата за така наречените спонтанни изказвания. Няколко колеги изказаха желание да се да вземат думата. Не можем да дадем думата на повече от 5, е, максимум 7 души. Но имайте предвид, че в момента, в който изтече една минута, ще бъдете прекъсвани. Господин Санчес Смит, моля. Господин президент, е, госпожа комисар, дами и господа, приветствам е, идеите, залегнали в доклада по Зелената книга то е в вярната посока. Това, което е нужно е сега да се съсочим върху местните е, рибари, е, рибар, е, риболовни стопанства, защото от тях зависят хиляди работни места. Трябва ни силно устойчиво, силно устойчива аквакултура от високо качество. Искам да обърна вниманието ви на черупчестите и в, от култивирането на миди, което изисква конкретни мерки. Е, често е, ние тук сме, е, имаме работа с малки компании, които са най-силно засегнати от кризата. Като добавим и екологичната криза, задачата става още по-сложна в тази наистина доста деликатна е, индустрия. Трябват ни е, мерки, които да помогнат на, е, да дадат възможност ръкообразните да, е, да е, преживеят. Трябва, затова трябва, да, това, трябва време, а и основните видео също е необходимо необходимо време да бъдат е, възстановени запасите от основни видове. Благодаря. Господин Алвес има думата. Господин председател, искам да поздравя докладчика и да приветствам с добре дошли рибарите, които присъстват на това заседание. Това е вадежен доклад за общата политика по рибарство и предвижда редица мерки, които ще бъдат от особено значение за дребните рибари и за определени региони. Ние от групата на социалистите предложихме редица изменения, свързани с индивидуалните прехвърлими права. Групата на социалистите придава особено значение на въпроса за устойчивостта, стабилността и на развитието на рибарството по крайбрежните по крайбрежието като се държи сметка за устойчивостта на запасите. Следва да се прилага принципа на предпазните мерки, като същевременно да гарантираме, че рибарите ще могат да запазят своя поминъка. Господин Лайнен има думата. Благодаря. Ако мога аз да започна с поздравления към докладчика. Общата политика по рибарството е дискредитирана. И е, тази реформа сега ни дава възможност да започнем от нула, за да получи нов кредит на доверие тази политика, трябва първо да следва принципите на устойчивост. Защото ако изчезна рибата, няма да има и този отрасъл. Второ, също трябва да има предсказуемост към, на изискванията към рибарите. Освен това, проблема с, over, с свръхкапацитета. Трябва да намерим решение за него. Също трябва да формулираме политика, която да дава реални решения за проблема с изхвърлянията на улова. Реформата на общата политика по рибарството трябва да дава бъдеще за рибарите, за техните общности. За мен ми се струва, че е, от ключово значение ора... Е, председателят прекъсва оратора. Господин Ромева. Благодаря, господин председател. Също бих искал да се възложим от тази възможност да подчертая някои неща, които според нас са много важни елементи от доклада. А те са, например, превентивния принцип, е, който е важен, намаляване на капацитета, абсолютно важно, ограничаване политиката на публичните субсидии, подобряване на контрола и е, преследване на престъпленията, които всичко това ще има ясни последствия, е, с ясни последствия за правонарушителите. Също времето да се насърчават устойчивите, устойчивото рибарство, т.е т.е. трябва да напреднем е, според дефиницията на това, което е, е, наричаме дребномащабни рибни стопанства. Признаване ролята на жените. Също така, важно е да се подчертае и по-голямата последователност и отговорност в спогодбите, които сключваме с тези страни, Гвинея и Марокко, са пример за това. Благодаря госпожа Ромера. Сега госпожа Куна. Господин Ко. Господин председател, дами и господа, госпожа, госпожа Даманаки, желая ви наистина успех в работата. Наистина госпожа Неви си е свършили чудесна работа. Важно е и малките нации, риболовни нации да имат своето място. За Германия относителна стабилност ще играе важна роля. Ние сме убедени, че рибните запаси наистина трябва да устойчиво да бъдат запазени, да, задържим нивото така, им такова, че да има бъдеще за нашите нашето рибарство. Но ние тук говорим за екологични и е, економически аспекти, но трябва да помислим и върху е, разви... Е, опазване на различните видове, както например корморана и другите. Европа има хиляди, метри, хиляди километри дълга крайбрежна линия. Там се развиват традиционни, традиционни е, индустрии, е, туризъм, е, семейн, семейни бизнеси. Наистина комисията трябва да отчете интересите на всички тези. Оратора бе прекъснат. Господин Секерски има думата. połowów a także ze sprawami наистина е, економическите въпроси трябва да бъдат свързани с е, въпроса за оцеляване на е, рибните запаси. Капацитетите трябва да бъдат нагодени към тези условия, а те трябва да наистина да бъдат съобразени с научното, нивото на научни познания в момента трябва да се инвестира в модернизацията, социалния аспект, аспект, общата е, политика по рибарство трябва да отчете и конкретните условия на отделните региони. Е, в... Е, ето защо регионалният принцип трябва да е в центъра на вниманието ни и държавите членки, които отговарят за рибарното стопанство, да се съобразяват с това. Би трябвало да подребим и да засилим организациите на рибарите и връзката между рибарите и, и търговците търговската верига също трябва да бъде е, урегулирана. Благодаря. Господин Кели, през 7 месеца, откакто съм депутат, не съм срещал по-ядосани хора, отколкото рибарите от моя избирателен район. За тях общата политика по рибарство е, е провалена. Необходима е реформа. Трябва да запазваме рибните запаси, но трябва да запазим и крайбрежните общности. Те не могат да бъдат разглеждани като взаимно изключващи се. Трябва да се помогне на а, дребните а, риболовни стопанства. Също трябва да се помогне на тези, които използват а, малки а, лодки за риболов. Научните доказателства не трябва да се вземат а, като даденост. Тези изследвания трябва да бъдат обективни и безспорни. Благодаря с това. Приключваме с списъка на изказванията по спонтанната процедура. И сега давам думата на господин Мартин Франгеро от името на съвета, за да може да коментира вашите изказвания. Заповядайте, господин Франгеро. Благодаря, господин председател. Аз също искам да ка... изкажа моята благодарност на госпожа Невес за работата, която е извършила до тук. Дебатите в съвета показаха, че министрите подкрепят единодушно идеята за реформа. Ние искаме да опростим разпоредбите, да подсилим възможностите за вземане на решения на регионално ниво, да подкрепим стратегическите аспекти и принципи на реформата. Също така искаме да се намали, намалят изхвърлянията и риболовното усилие. Що се отнася до е, спазването на настоящите разпоредби за дългосрочно запазване на ресурсите и е, професионалистите и е, тези, които вземат решения, трябва да имат по-голям ангажимент в тази политика. Трябва да има и сертифициране. Не бива автоматично да се намалява капацитета. Трябва да се използва повече и научни изследвания, трябва да се интегрира и понятието аквакултура в общата интегрирана политика за моретата. А също така трябва да има и по-енергични действия на Европейския съюз на международно ниво. Ние слагаме акцент на нашите позиции по, по няколко аспекта. Намаляването на стопанствата, методите за намаляване на, на изхвърлянията, е, увеличаване на достъпа, финансиране, засилване на помощи за малки стопанства и за крайбрежни и рибни стопанства – Както казах, съвет още не е предприел никак, не е приел никакво решение и няма да приемаме официални решения до, до година, когато комисията ще представи законодателно предложение. Накрая искам да поздравя представителите на рибарите, които са сред нас днес тук. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на госпожа Даманаки. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за изказванията. Наистина, това, факта, че толкова много хора се изказаха, вече говори много. Разбирам, че е, най-често е, споменаваната дума беше устойчивост. Тоест, е, по устойчивост има общо съгласие, поне рамка за такова. Не мога да отговоря на всички поставени въпроси, но бих искала да подчертая някои от приоритетните въпроси. И така, дребно мащабното рибарство и крайбрежните региони са приоритет. Искам да уверя всички вас, че много сериозно, ама много сериозно наистина ще е, взема предвид вашите изказания по тези въпроси. Бих искала да ви уверя, че нямам намерение да предприема някакви доста сериозни мерки срещу е, величарите, които правят това като хоби. Второ, е, регионализацията. Искам сериозно да обсъдя с вас още по-подробно какво точно ще правим, за да прилагаме този принцип. Защото тук ни предстои една много задълбочена, много сериозна дискусия. Прехвърляне на права за риболов. Доколкото разбрах, това е един доста е, разгорещен дебат с е, изтъкване на различни аргументи. Не знае какво ще стане по време на гласуването, но което искам да кажа е, че не можем да си затворим очите за този проблем. Има много държави членки, които прилагат тази система вече. Така че това, което предлагаме, да проведем една ясна дискусия може би в комисията по рибарство понеже това не е край на диалога, можем да проверем е, е, дискусия за тези, за прехвърляне, прехвърляне на правата. Е, тук госпожа Невис може да организира такава дискусия, за да разберем е, по-добре въпроса. Други приоритети, само ще ги маркирам. Е, ясни равноправни условия за средиземноморските и други е, е, райони и рибари от други държави. Това е така, трябва да го направим. Да осигурим, да гарантираме е, справедливо, равноправно конкуренция между рибарите. Проблема с изхвърляне, етикетиране, това са наши приоритети. Бих искала в заключение да подчертая необходимостта от нова форма на спогодби в областта на рибарството, нова форма, която да включва клаузата права на човека от наша гледна точка. Благодаря много за вашите изказвания. Мисля, че това съвсем не е край на нашия диалог. Напротив, това е началото на един много добър и сериозен дебат между нас. Благодаря, госпожо. Сега ще приключим по тази точка от дневния ред, като дам думата на докладчика госпожа Патрао Невес за две минути. Госпожо Невес, вие имате много красиво име. Сякаш има всичко в него. Небе, слънце. Благодаря ви, господин председателю. Искам да благодаря на всички, които допринесоха по време на тези разисквания и се надявам да продължите да давате своя принос в продължаващия дебат по въпроса. Както каза току-що комисаря, трябва да работим съвместно, за да постигнем поставените цели. В подобен доклад не е възможно да се задоволят всички. Някои считат, че сме пропуснали някои аспекти, други считат, че сме отишли твърде далеч по други аспекти. Аз считам, че важното в момента е да използваме този доклад за постигането на добър баланс между основните проблеми и да постигнем консенсус. Като цяло този доклад трябва да отговори по удовлетворителен начин на потребностите и изискванията на отрасъла. Ние работим а, усърдно по този доклад в Комисията по рибарство под председателството на госпожа Фрага и се надявам, че той ще бъде разгледан от съвета, от Европейската комисия и всички заедно да постигнем напредък по изготвянето на законодателната рамка за политиката по рибарство. Очаквам да продължим да работим като екип всички заедно, като отчитаме различните съображения, които постъпват от всички краища на Европейския съюз, от всички риболовни райони. И считам, че можем да постигнем балансирана ситуация за сектора, за да може този сектор да стане най- сетне добре развит и устойчив в дългосрочен план. Благодаря. С това приключваме дебата по тази тема. Гласуването ще бъде днес около 11.30. Следващата точка в дневния ред са изявления на комисията за железопътния отрасъл, включително Европейската система за сигнализация. Това е много актуална тема.